I would ask the colleagues to take their seats. Моля, колеги, заемете местата си, защото скоро ще започнем гласуването. So, when Mr. Liberatsky will get to his place, we'll start. Когато господин Либерацки седне, започваме. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o lămurim este... И така, колеги, искам да ви обърна внимание, че протоколът... А, има изказване по, по дневния ред.